Buongiorno a tutti. Добър ден на всички. Започваме с нашата изключително важна среща и изслушване. Разполагаме с 3 часа и половина. Ще останем тук до 18.30. Бих искала да напомня на всички присъстващи в залата, че днешното изслушване се състои от 4 части. Отворен интернет, единно разрешително спектър и роуминг. Започваме незабавно за да наваксаме няколкото минути, които изгубихме, за да се настаним в залата. Ще дам думата на госпожа Пилар Дел Кастио, докладчик по пакета за телекомуникациите. Благодаря ви, госпожо председател. Добре дошли на всички. Добре дошли и от мен на днешното изслушване свързано с предложението за регламент на комисията за единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги. Това е регламент, който има няколко различни е, компонента. Отворен интернет, единно разрешително, спектър и роуминг. Сред нас имаме няколко е, оратори. По първия панел имаме трима гости. Ерик Деброк от Ориндж, Бенуа Лутрей от Арсеп и Ян Виснер от ARD Liaison Office. Нека да чуем най-напред господин Деброк. Um, Благодаря ви. Благодаря на госпожа Дел Кастио за организирането на настоящото изслушване по предложението на комисията. Благодарностите ми са насочени също така към представителите на комисията. Днес ще се спра на ролята на Оринч в тази сфера в контекста на предложението following slide. Apparently the slide is not properly working. Yes, here we are. Uh, let me start uh, by reminding that telecommunication... Нека ви напомня, че електронните съобщителни услуги са изключително а, важни. Искаме да а, предоставим широколентов интернет. Днешните технологии а, като 3G са нови инструменти. Достъпа до интернет се разрасна много. Затова и индустрията инвестира. Ако обичате да говорите по-бавно, каза председателката. Да, добре, отговори господин Деброк. Та казвах, че това е причината, поради която индустрията инвестира много в този сектор. Телекомуникациите предлагат няколко категории услуги. Достъп до интернет, което дава възможност на всеки потребител да има достъп до новаторски интернет услуги, Предлага се също така управление на интернет пространството и максимално използване на наличния капацитет. Всичко това се нарича максимално усилие. Освен интернет достъпа, интернет доставчиците предлагат специализирани услуги, които изискват и специфични технологии. Като, например, IPTV услуга, специализирани услуги, интернет достъп. Всички те представляват добавена стойност за крайния потребител и са в полза както на индустрията, така и на потребителите. Инвести... Инвестициите в новите мрежи подобряват качеството на видеоизлъчването и на интернет като цяло. Това е комбинирано с ефективен менеджмент на съответната инфраструктура. В този конкурентоспособен свят всички оператори трябва да направят всичко възможно, за да привлекат клиенти. Не всички клиенти обаче имат едни и същи нужди, не всички клиенти използват едни и същи услуги по едно и също време. Не всички клиенти имат еднаква покупателна способност. Динамичните мрежи и разпределението на ресурсите дават възможност всички да съществуват в единна инфраструктура. Управлението на трафика е от съществено значение за предоставянето на качествени услуги на поносими цени. Orange по принцип подкрепя предложението за по-отворен интернет. Аз обаче бих искал да внеса 4 уточнения. Потребителите се нуждаят от справедлива, достъпна информация, като не трябва да бъдат наводнявани с такава имаше, така че предложението на а, господин Харбър е стъпка напред. Второ уточнение. Управлението на трафика и предложението в това отношение са разумни. Списъка с допустимите практики не трябва да бъде ограничаван, трябва да се а, насърчава новаторството, за да не се стига до блокаж. Третия ми коментар е свързан с динамичното и ефективно използване на ресурсите. Приветстваме предложението на госпожа Дел Кастио в това отношение. На четвърто място бихме искали да кажем, че дефиницията за специализирани услуги трябва да бъде изготвена много внимателно. Казаното от господин Харбър във връзка с специализираните услуги, а именно, че те се предоставят от а, а, доставчици на електронни съобщителни услуги, е много добра изходна точка. Подкрепяме проекто доклада на докладчика, където се предлага списък от цели при следващото преразглеждане на програмата преди края на 2014 година. Интернет достъпа и специализираните услуги са взаимно допълняеми. Някои интернет услуги могат да заменят специализираните услуги на операторите на електронни съобщителни услуги. Имаме регламент за електронните съобщителни услуги, имаме правила за защита на личните данни, защото има а, много възможности за злоупотреба с личните данни на потребителите. И а, се стига до нелоялна конкурентна среда при неспазване тези правила. Затова трябва да се актуализира дефиницията на модерни електронни съобщителни услуги от а, рамката от 2002 година, която вече е доста устаряла. Благодаря. Thank you, uh, very much for the focus. Благодаря за вашата презентация, която беше насочена. А сега давам думата на Бенуа Лутхел, който е генерален директор на Арсеп. Благодаря, госпожо. Е, не, не взимам думата от името на Арсеп, а на ЮРЕС, който е Европейския регулаторен орган. Благодаря ви за възможността да представя ролята на ЮРЕС за неутралността на мрежите. ОРЕС работи от години по тази тема и след това ще анализирам от името на ОРЕС предложението на Европейската комисия. ОРЕС, както всички заинтересовани страни, смята, че достъпа до интернет е, е най-голямото завоевание на европейските граждани от случило се в края на миналия век. Целта е да се запази и развие това завоевание това достижение. Телеком операторите са част от решението на този проблем. Ако днес интернет и услугите се ползват с такъв успех, то е защото телеком, теле, телекомните агенции са могли да се развият е било то е, чрез стационарните съоръжения или мобилните съоръжения в е, цяла Европа. Регулаторите обаче се, се тревожат от факта, че някои практики и някои начини на управление на мрежите биха заплашили отворения характер на интернет. Многократно бе казано, че управлението на мрежите и на трафика по мрежите е част от е, работата на различните опера, телеком оператори защото не става дума само за достъп до интернет, а, а за допълнителни други услуги. Така че управлението на трафика на преноса е, е задължение на Телеком, но изисква известна предпазлитост. Бе създадена ясна рамка. Е, политиците казват, трябва да има е, открит достъп до, е, до интернет и да се е, да се урегулират пазарите чрез собствените си закони. Е, това е първия принцип, който е, постанови ОРЕС, като естествено набляга на прозрачността, какво, какви са предложенията, какви са е, възможностите, които предлагат операторите, за да може да има свободен избор и в, при необходимост възможност за е, потребителя да смени оператора. А, втори принцип надзор или контрол от страна на регулатора на различните практики на телекомите и при необходимост да има, да, да има възможност за намеса и на трето място намесата на регулатора във всеки отделен случай след анализ на всеки отделен а, случай или проблем. Тоест да се извършат а, известни а, тестове, за да се разбере каква е крайната цел на дадена практика, дали е, има дискриминация или няма дискриминация, дали има нарушение или няма нарушение. Този анализ се извършва по-отделно за всеки отделен случай, за всеки отделен проблем. Като цяло, предложението на Европейската комисия следва същата логика. ОРЕС е, както добре знаеме, не, не прие много радушно предложението на Европейската комисия, но счита, че точно в този смисъл предложението е добро. Е, разбира се, това предложение може да бъде усъвършенствано, подобрено, но като, като цяло смята, че Европейската комисия е излезла с е, добро предложение да се, отдали, да се определят специализираните услуги, услугите за достъп до интернет, да се заяви, че съществуването на специализираните услуги е легитимно до толкова, доколкото не е, пречи на отворения достъп до интернет. Също и докол, доколкото е, европейския потребител има възможност да е, смени е, оператора и има възможност, има право на избор. Сега, какъв е какъв ще бъде, каква ще бъде нормативната уредба? Директива или правилник? В случая смятаме, че правилник е, е подходящият нормативен документ, да бъдат да залегнат ясни принципи, свързани с ролята на регулатор, на регулатора, като същевременно обаче се предвиди необходимата гъвкавост, за да могат тези принципи да е, могат да се прилагат при във всеки специфичен случай. Е, в крайна сметка богатството на Европа е нейното разнообразие и е, има специфични проявления на, в различните страни, така че принципите би трябвало да могат да е, бъдат да, да, снабдени с някаква гъвкавост. Още нещо. Пазарите се развиват много, много бързо. Възможно е недоминантна позиция преди две години да се окаже доминантна или да има е, някаква дискриминация. Възможно е утре да се появят и специализирани услуги, които дори не подозираме днес, да а, е, има възможност за използване на интернет е, за цели, за които не подозираме днес, т.е. трябва да разполагаме с необходимата гъвкавост. И на трето място взаимозависимостта и връзките между различните институции и регулатори. ОРЕС счита, че наистина комисията, предложението на комисията е добро, защото стъпва на постигнатото от ОРЕС, кой, като агенцията е работила по проблема и е посочила аспектите, кои, към които трябва да се подходи по-гъвкаво и оставам на ваша преценка да, да видим дали а, тази практика трябва да се превърли в а, правило. Господин Ян Ян Весна, Liaison Officer на АЕС. Е, Благодаря ви за днешното изслушване и за възможността да представя гледната точка на ARD. Е Това е един, една от немските служби. И за нас интернет се превърна в много важен начин за предаване на съдържание. Имаме съответните правомощия от националния законодател. От наша гледна точка, отворения интернет, базиран на принципа за най-доброто усилие, играе е, ключова роля за свободата на изразяване, е, за културното многообразие. Като доставчици на съдържание, ние сме на същото мнение като нашите колеги по отношение на отварянето на интернет. Неутралността е предварително условие, за да може да се запази конкуренцията между доставчиците на съдържание и интернет доставчиците. Това ще благоприятства и навлизането на пазара на нови оператори. Недискриминаторният характер на интернет е ключов двигател за новаторство и за економическа ефективност. Той позволява също така плурализъм на медиите. затова от наша гледна точка е много важно да се каже, че отворения интернет трябва да се превърне в стандарта, специализираните услуги трябва да бъдат изключени. Те не трябва по никакъв начин да пречат на отвореността на интернет. Не, че сме против специализираните услуги, въпреки че а, определението, което се предлага в предложението, съвсем не е ясно в това отношение. Ние също използваме такива услуги като част от нашите задачи е да се насочим към колкото се може повече хора, затова и базираме нашите програми на специални платформи. Гражданите и потребителите винаги трябва да разполагат с неограничен достъп до всякакво правно съдържание посредством отворения интернет. Това е базата. Това е особено релевантно в един свят, в който телекомуникационните компании са все повече и повече вертикално интегрирани. Върху тях се упражнява различен контрол, те упражняват контрол върху инфраструктурата, предлагат все повече и повече услуги, а някои от операторите изискват дори изключителни права върху съдържанието. Това а, съдържа в себе си риска телекомуникационните компании да бъдат изкушени да дискриминират съдържанието спрямо други оператори и да а, се базират само на а, тяхната собствена инфраструктура. Това, разбира се, не трябва да се допуска. По тази причина приветстваме предложеното за първи предложените за първи път а, а, правно обвързващи гаранции. Считаме, че предложението на комисията трябва да бъде изменено в няколко отношения, за да може да се постигне зададената цел. Първо, определението на а, достъп до услуги, специализирани услуги в регламента. Определението не е много ясно. А, дефиницията, която предлага Берек, е много по-ясна. Принципа за най-доброто усилие трябва да бъде разписан, както споменахме. Считаме, че господин Харбър и неговото проекто предложение вървят в правилната посока. На второ място, много е важно да е ясна връзката между услугите за достъп до интернет, т.е. отворения интернет и така наречените специализирани услуги. Интернет трябва да остане нормата, а не да се превръща в изключение. Всички сме чели текста и предполагам го тълкуваме по различен начин. Затова считаме, че се нуждаем от по-голяма яснота. На трето място. В този контекст бихме искали да получим уточнение по член 19 Този член автоматично дава възможност за нови услуги, дава възможност да се уточни връзката с член 23. Доколкото разбирам, вашия докладчик също е на това мнение, като иска да се заличат някои от препратките към член 19. На четвърт следващо място, с оглед на заплахата от вертикално интегрираните оператори, принципа за недискриминация трябва да бъде засилен. И не на последно място, когато се наблюдават ефектите на специализираните услуги върху отворения интернет, както това е разписано в член 24 на предложението, тези специализирани услуги а, се отразяват не само на културните аспекти, не само на това трябва да обръщаме внимание, а също и на свободата на изразяване, т.е. да вземем предвид плурализма на медиите. Интернет не е важен само за економиката, той е важен и за демокрацията. Благодаря. Благодаря много. А сега минаваме към въпроси и отговори и давам думата на колегите. Аз самата ще си изкажа малко по-късно. Катрин Тротман. Благодаря. Мисля, че само ако имаме прозрачност и възможността да сменим оператора, не е достатъчно днес. Още при преразглеждането на пакета от 2009 година бяхме стигнали до това консенсусно заключение. Това не е достатъчно, за да има неутралност на мрежите. Изказващите, на които горещо благодаря за изказванията, се спряха на управлението на трафика или и неговото развитие. Управлението на трафика е необходимо, за да не се получи задръстване, но операторите същевременно трябва да бъдат защитени и но не трябва да се превръщат в гейкипус. Така че мисля, че трябва да отчетем казаното от вас и да доразвиеме предложението. Второ, Що се отнася до услугите, които се управляват, аз самата смятам, че трябва да има, а, че те могат да съществуват, но ако а, има най-добро усилие за интернет, така наречено, което да не, да не мине на втори план, а да остане приоритарно, защото ако нямаме възможност да гарантираме съществуването на този best effort или най-голямо усилие чрез правила, то няма да имаме е, ефективни, е, ефективно е, осъществяване и ефективни предложения. Това е кое. Е, по тази проблеми бих искала да чуя вашето становище. Благодаря много. Други. Давам думата на друг колега. Не виждам за кого става дума. И аз искам да задам въпрос, свързан с принципите на най-голямото усилие и най-доброто усилие. Conditions, uh... Това значи, че трябва да се направи възможното за препращане на данни но винаги има някакъв конфликт по канала между специализираните услуги и е, обикновения достъп до интернет. Ако специализираните услуги са по-печеливши и носят повече доходи, то оператора би бил склонен да ги да им даде преимущество или предимство пред свободния достъп до интернет. И докато, докато, докато няма ясна дефиниция на най-доброто усилие, няма да имаме и да достигнем и съответно качество на услугите. Аз в качеството си на економист е, бих предвидил при липсата на такава дефиниция провал на е, свободния достъп. Така че как, какво бихте казали, как бихте коментирали този конфликт на интереси? Благодаря, казва председателствата. Е, представител на комитета на регионите. А, не, аз просто ви представям на останалите. Вие сте представител на Комитета на регионите. И, и следващи. В регламента се казва, че провайдерите не трябва да а, използват дискриминационни практики спрямо а, достъпа до интернет. Така че тези е, специализирани услуги наистина биха могли да имат, е, да бъдат по-качествени и така нататък, но в никакъв случай те не трябва е, да възпрепятстват или да представляват някаква дискриминация спрямо отворения достъп до интернет. Възможно ли е това да бъде и да бъде реалност или не? Um, that's all for the. Okay, then uh, uh, a mí me gustaría. I'm, com, uh, I'm going to. to... Позволете ми да говоря испански език. Ще задам един въпрос. И това е следният. Първо искам да благодаря на всички докладчици, това вече го казах, е, но освен това Искам да посоча, че става дума за част от предложението на комисията. което а, получи много широка подкрепа в различните браншове, в различните сектори. Навсякъде, където става дума за информационни и комуникационни технологии и за интернет. Освен това, представителят на френския регулатор вече обясни, че Берек и комисията тук са абсолютно единни, но трябва да се вземат е, наистина тези факти предвид, е, защото Берг в миналото също се произнася многократно по тази тема. Освен това има съвместна комисия, която стига до извода, че както каза представителя на регулатора, трябва да се вземе отношение към казаното от комисията. Това наистина би било много полезно, защото eh, защото искаме да се запознаем с становището на предприятията, на регулаторите, също така да видим какви са становищата на националните регулатори, поради което мога да кажа, че темата изобщо не е второстепенна. Най-вече като се има предвид, че тази тема се разглежда тук в парламента, а също и в съвета. Аз също съм на мнение, че комисията е направила добро предложение. Естествено, трябва да се изяснят още някои неща. Най-вече за да могат всички да получат е, възможности и шансове. Интернет е открит за частни лица и за предприятия, за продавачи и купувачи, за потребители и за търговци. Интернет не трябва да се ограничава, трябва да се разработят много повече инструменти, за да не се допуска дискриминация. Тези, които не са свързани с интернет чрез предприятие, потенциално са изложени на дискриминация, но във всички случаи ние не трябва да забравяме тези хора, защото ако всичко се регулира на базата на потенциалните последици и бъдещето и настоящето ще бъдат блокирани. Ще ви дам един пример. Може да не се даде на някого или да се отнеме на някого шофьорската книжка, защото е, той е прегазил пешеходец или потенциално може да го прегази. Същото се отнася и за различните теми, свързани с регулаторите. В този случай се установяват е, множество принципи, за да може да се покаже, че всички имат е, право на достъп до интернет и всички осъзнават риска от този достъп. Мисля, че е важно да бъде посочено това. Подкрепям комисията в нейната позиция и по мое виждане комисията е укрепила още повече принципа за недискриминация така че се доближава повече по темата, а именно да бъде укрепена позицията на тези принципи, защото когато се допуска дискриминация, тогава ще трябва да се вземат мерки. Не знам какво би се постигнало с тези мерки, но а, тук а, трябва да има намеса в смисъл на най-добро усилие в интернет, best efforts трудно ще бъде да напуснем общо валидните принципи, но във всички случаи има инструменти и механизми, които позволяват при дискриминация намеса на националните регулатори. Освен това, има във всички държави членки и съответни процедури, които са административни или съдебни, в зависимост от конкретния случай. На този фон мога да кажа, че пред нас е един открит интернет, който предлага възможности и шансове за всички, но това може да бъде свързано и с проблеми и без непрекъснато да се посочва това, което би се случило, би могло на подходящо ниво в обхвата на регулацията да се заложи ниво за недискриминация, като разбира се, тук трябва да бъдат е, уточнени дефинициите. Това е моята позиция. И ако се проведат различни разисквания по тази тема в нашата комисия и в парламента като цяло, мога да кажа, че съм оптимист – че комисията и БЕРЕК ще постигнат добро споразумение по предложението на комисията. И искам да попитам, казва Председателката, ако има други въпроси, моля да бъдат зададени или докладчиците да е, отговорят на зададените сега въпроси. Госпожа Траутман, господин Кройцман зададоха въпроси. И имаше въпрос. Мисля, че имаше въпрос, който се отнасяше до принципа за най-доброто усилие. Мисля, че цялата индустрия се базира на този принцип и предлагането също е базирано на този принцип. Всичко се базира на принципа най-доброто усилие. Същевременно обаче това не е една система, която не подлежи на контрол. За да може тя добре да функционира, защото всички сили на пазара функционират добре, е необходимо крайният потребител да може да установи качеството на предлаганата му услуга. И в този смисъл предложението за регламент засилва задължението за показатели за качеството на предоставената услуга. Предвижда се също така, ако се установи, че съответната индустрия върви към катастрофа, че не предлага качествени услуги. На регулаторите се предоставя възможност да предоставят услуга с минимално качество. Интернет доставчиците и операторите са все по-силни. Във Франция операторите инвестират, защото има голямо търсене за по-голямо качество, за по-голяма скорост. Всичко това се отразява положително на пазара механизма на търсене и предлагане функционира добре и разчита на усилието на Европейската комисия, за да се подобри допълнително. Принципа на доброто усилие е много важен, но има и други такива. Понякога е достатъчно да се добави само една нула на цената – към 30 евро във Франция, за да имате гарантирана услуга, е достатъчно да добавите една нула и да получите 300 евро. Но не това е основното искане на европейските граждани, струва ми се. На второ място, управлението на трафика. И тук Това, което се предлага, засилва вече съществуващата тенденция. По този начин не се стига до свръхрегулиране, защото при динамиката на пазара днес установяваме, че много ограничения падат спонтанно. Качеството на мрежата се повишава и за в бъдеще очакваме все по-голям напредък с устройството от четвърто поколение, например. Това се дължи на факта, че потребителя има възможност да влияе върху операторите. И операторите променят предлагането, когато получат обратна информация. И това е много важно. Прозрачността е основен принцип. Ако законодателството разписва определени стандарти, като например ако каже, че интернет трябва да бъде отворен за всички, то това се дължи на факта, че имаме прозрачност, че се упражнява контрол върху операторите. Това е една поредица от различни фактори, които ни дават една солидна правна основа, на която да стъпим. Казва ни се, че трябва да имаме избор между управляеми услуги и достъпа до интернет. Аз мисля, че специализираните услу... първата специализирана услуга се нарича телефон. И никой не може да си представи, че може да има интернет връзка, при която оператора да даде приоритет на телефонната връзка. Ако сте гледали последната серия на Борген, може би ще видите, че въпреки всичко е възможно да направите телефонно обаждане, ако се нуждаете спешно да го направите. Специализираните услуги не са незаконосъобразни по принцип. Това е основата. И аз, ако позволите, ще продължа на френски. Сега искам набързо да отговоря на някои от зададените въпроси. Приоритетите и дали не трябва да се даде е, предимство на услугите best efforts, най-добро усилие. Мисля, че това би, би било грешка от економическа гледна точка. Нека да ви дам един е, пример на едно предложение Triple Play и им, имаме или достъп до интернет, или IPTV. Когато не се гледа, примерно, телевизия в къщи, целият достъп може да бъде канализиран към интернет. Но когато се включи IPTV, то тогава достъпа до интернет се ограничава. Това не означава, че той изчезва. Но просто ако няма достатъчно капаци... капацитет за, а, за съчетаване на двете услуги, просто трябва да се предлага едната или другата. Но, ако трябва да гарантираме непременно и във всеки един момент е, широка лента за интернет, и добавяме телевизия, то тогава услугата ще бъде прекалено скъпа. Така че става дума за економически, за економическо уравнение и трябва да внимавате много в момента, в който взимате решение, какво е, предимство ще се даде на Бестефорта, за да не се нанесат щети на глобалната економика, на потребителя и на е, този, който предоставя услугата. И още нещо относно динамичното управление и е, превенцията на задръстванията. Предотвратяването на задръстванията. Смятаме, че в механизмите за управление на а, мрежите, които като тези механизми залегнат, според нас би трябвало да залегнат в а, правилника, трябва да има възможност за предотвратяване на задръстването, а не само да се ограничиме с управлението на мрежите, т.е. да се вземат мерки за, предупр... за предотвратяване на задръстването чрез инвестиции и поискане и е, обслужвайки интересите на клиентите и потребителите. И ние, като всеки друг оператор, е, се стремиме да предоставяме предимно качествени е, услуги, включително и интернет и предлагаме много интересни услуги на всички е, видове потребители. Аз ще отговоря на... Ähm, sind ja рая от пункти von Punkten angesprochen worden. Äh, ich glaube, der erste Punkt, den auch Frau Traut... Няколко въпроса получиха отговор въпроса за прозрачността. Отговор имаше и на въпрос на госпожа Траутман. Считаме, че сегашните усилия не са достатъчни. Националните регулаторни органи могат да играят важна роля, защото могат да сравняват различните услуги, които се предлагат на пазара. За потребителите обаче е много трудно да установят къде точно се крие проблема, ако въобще има такъв. Как ще разбере един потребител дали проблема се крие в мрежата, дали проблема е в предлаганата услуга, дали проблема е в рутера? Ако човек знае как функционира цялата система, би могъл да открие проблема. Но да не забравяме, че прозрачността си има своите граници, така че тя не е решение на проблема. На въпроса на госпожа Тротман за управляваните услуги и отворения интернет има няколко услуги, които са ам, разпределени като една част от тях се отнася до специализираните услуги, а друга част до отворения интернет. Затова считаме, че в предложението на комисията трябва да се внесе по-голяма яснота, защото recurring and continuous impediment са правни понятия, които не са разяснени в регламента. Ние споделяме опасенията на колегите от Комитета на регионите. Не се разбира съвсем ясно, когато се въвеждат нови специализирани услуги, които водят до по-високи приходи на телекомите. тогава по каква причина телекомите няма да продават голямо количество от тези услуги? Тук се залага един конфликт, без да се каже, че не трябва да има специализирани услуги или управлявани услуги, но аз мисля, че Следва да кажа, че четейки предложението на комисията, впечатлението ни е, че Комисията още веднъж подчертава експлицитно възможностите за въвеждане на специализирани услуги, след което следва осигуряване на публичния интернет. Ние обаче желаем това да се направи по обратния начин. На първо място трябва да се знае, че регламентът е с цел гарантиране на публичен интернет и след това специализирани услуги, които, например, вече съществуват е, това, за да се е, подчертая тяхното значение. Позволете ми да отговаря на госпожа Дел Кастио. Мисля, че това сравнение с е, магистралата или с улицата е много успешно. Аз Обаче искам да кажа в началото, че за нас интернет на първо място е комуникационна платформа и начин или по-скоро средство за хората да получават и да изпращат информация, а също така да увеличават е, своята информираност, своя кръгозор. Затова трябва да има недискриминация, това е изключително важен критерий. От гледна точка на нашето медийно мислене, ако мога така да се изразя, това не е достатъчно. В медиите или по-скоро при регулацията на медиите съществува един подход, според който потенциалните рискове трябва да бъдат е, изключени още в самото начало, защото след това е трудно да се поправят допуснатите грешки. И искам сега да се върна към вашия пример с е, улицата, с пътя. И мога да кажа, че има много правила в пътното движение за намаляване на опасността е, Имаме е, табелки, имаме светофари, имаме ограничения на скоростта. Това са редица правила, които пречат да бъдат прегазвани пешеходци. Не искам да кажа, че не е необходим правилник е, като правилника за движението по пътищата в интернет, но мисля, че е важно при всички шансове, които се предлагат, да се видят и рисковете, също и потенциалните рискове. свързани с регулирането и вземането на предпазни мерки. Благодаря. Тъй като се обърнахте към мен, искам да ви кажа следното. Естествено, интернет е комуникационна платформа, няма никакво съмнение в това. Това е технология, която дава възможност за комуникация, за достъп до информация. Е, и е, интернет е, е платформа от световен мащаб, единствена порода си. Тя служи за по-добро фирмено управление, служи така също за извършване на покупки и продажби и е, служи също така за е, осъществяване на правителствена политика и политика на управление. Интернет е, е място за комуникация в най-широкия смисъл на думата. Това е, е средство за взаимодействие и не бива да забравяме този факт. Иначе бихме разглеждали интернет само от една перспектива. В момента интернет е най- важният динамичен економически и политически фактор и изобщо като се има предвид въздействието му върху економическия растеж, е, мога да кажа, че интернет е изключително важен по отношение на конкурентоспособността на европейската економика, която търпи силни влияния от интернет. Ако разглеждаме интернет по интегративен начин, а не само от гледна точка на един бранш, като например телекомуникациите, които са важни за интернет, мисля, че това е по-добрият подход и смятам, че точно тук трябва да работим в посока интернет да бъде по-интегративен, а не ексклюзивен, не изключващ. И подобно на казаното от представителя на френския регулатор, трябва да използваме инструменти, които вече имат националните регулатори, за да осъществяваме добър контрол – Разбира се, необходими са ни и е, процедури, с които да се проверява дали има дискриминация или не. Всичко това може да се усъвършенства, но мисля, че централната идея е, се състои в това, че а, е, интернет трябва да се разглежда като приобщаващ, а не като изключващ. Разбира се, при гарантиране на шансовете на всички. Мисля, че това е основният принцип, който не трябва да забравяме. Мисля, че имаше и въпрос за член 19, респективно за неговото заличаване – сега е, ще се спрем на е, продуктите за достъп и тогава ще е, поясним този въпрос. Сега преминаваме към втория панел. Има три аспекта от проекта на комисията. Един авторизация или издаване на разрешение за различните държави членки. След това продукти за достъп първо давам думата на господин Канелос, след това господин Гамбардела, председателя на управителния съвет на Етно и след това ще говори Ейдриан Уитчърч, заместник е, председател по европейските въпроси в British Telecom. Започваме с е, господин Канелос, председател на Берек. Благодаря, госпожа Сартори, госпожа Кастио дами и господа, членове на а, ИТРИ. Аз съм председател на БЕРЕК и бих искал първо да ви благодаря за това, че ни поканихте на това важно изслушване. Както знаете, БЕРЕК подкрепя целевата хармонизация. Ние смятаме, че трябва да има последователна регулаторен подход в е, Европа, вследствие на приемането на регламент от 2009 година. Вие най-вероятно знаете, че през е, септември и през октомври излезахме с е, ясни становища по въпроса, като изразихме нашето становище по е, свързания телекомуникативен пакет и смятаме, като смятаме, че той ще бъде от огромно полза за създаване на е, благоприятни условия за инвестиции в телекомуникациите в Европа. Сега ще се спра първо на процеса за единно разрешение, второ на а, е, а, е, продуктите за достъп и трето на Берег. Първо, целта е да бъдат премахнати всички препятствия през, пред, пред, пред трансграничните услуги в Европейския съюз. Това може да се постигне, ако има една един, ако има един единен подход, който да е, почива на гъвкави правила и е, здрава, здравоправно основание или правна сигурност. Е, единното разрешение е, всъщност ще бъде един добър баланс между е, от една страна по улеснените, улекотени режими за разрешаване и за разрешение и възможността да се упражнява основен мониторинг на пазарите. По този начин са отразени нещата и в доклада на ИТРЕ, предлагащ една хармонизирана система за идентифициране и разрешаване, която да влезе в сила още през 2014 година. Колкото до достъпните продукти и решенията на различните а, проблеми. А тук са описани подробните технически характеристики на тези а, продукти. А, електронните технологии и търговски нужди и необходимости и тяхното развитие в а, а, бъдеще. Берек също така предлага най-добрите практики в Европа за използване на а, достъпни продукти, като а, дава възможност е, информацията да се усъвременява непрекъснато, за да има пълна, а, пълна прозрачност и ясна картина за всички тези продукти във всеки един момент. Системата, както казах, е, е, е хармонизирана схармонизирана, за това всяко изменение трябва да бъде е, внесено и разглеждано с необходимата е, предпъс... Преразглеждането на е, правилата обаче се налага, за да, бъдат, за да се упростат процедурите, за да могат те да функционират по, по-плавно, по-плавно целенасочено, но за, съж... за съжаление, което е нещо, което за съжаление все още не сме постигнали в Европейския съюз. В заключение бих искал да кажа, че ние сме готови да работиме с всички заинтересовани страни и институции за изработването на, една, на един регламент, който ще допринесе за развитие постиженията на европейската регулаторна рамка в тази област. Благодаря господин Канелос. А сега давам думата на господин Гамбардела. госпожо председател Сартори, госпожо докладчик Дел Кастио, уважаеми членове на парламента. Благодаря ви за дадената възможност да представя гледната точка на етно. Европейския парламент е, е къщата на европейските граждани, което значи, че това е нашата къща. Всичко, което прави Европейския парламент е от изключителна важност. Членовете на парламент изразяват своята позиция по отношение на политиките, които трябва да развива Европейския съюз, за да може телекомуникационния сектор да поеме а, по нов път на подем. Нашата гледна точка е ясна, Нуждаем се от по-малко регулация, повече предвидимост, правна сигурност, нещо с което сме съгласни с колегите от Берек, равно третиране. Това трябва да бъдат основните принципи, които трябва да са в основата на всяко едно ново законодателство. Нашата индустрия е изправена в контекст на световна конкуренция. Има нови оператори, ние непрекъснато трябва да адаптираме политиката ни към вечно променящ се пазар. Пазара днес не прилича на този, който имахме преди 15 години. Необходимо е да коригираме и законодателния режим, който се оказа преходен, защото имаме нови предизвикателства. Други региони в света бяха по-бързи от нас, при адаптирането към новите условия на пазара. Етно се ангажира да работи по конструктивен път по целия законодателен процес заедно с Европейския парламент и съвета. Обеден съм, че законодателните дискусии в този парламент ще доведат до добри резултати за всички и най-вече за европейските граждани. Така ще се постигнат и целите на стратегията за цифровизация на Европа. Предложението на Европейската комисия е стъпка в правилната посока и в частност предложението за радиочастотния спектър. Високо ценим усилията на докладчиците и в частност на докладчика Пилар Дел Кастио. Както вече казах, за нас е много важно да се намали несигурността, и да се свали административното време от индустрията. Както вече казах, Европа трябва да бъде много по-амбициозна. Европа е след много други региони в Европа. И а, телекомуникациите са инструмент за растеж. Законодателите могат да направят нещо по въпроса. Трябва да се улеснят инвестициите, за да може да се насърчи растежа. Затова бихме искали парламента и съвета да възприемат правилния подход и да направят избори, които ще доведат до създаването на среда благоприятна за инвестиции. Позволете ми накратко да подчертая следното. По наше мнение е много важно да гледаме напред бързата свързаност чрез интернет е много важна. Тя е основата за модерна цифрова економика. Изчислителните облаци, електронното правителство, електронното здравеопазване и така нататък са много важни. Без тях Европа ще изостане от останалия свят. В доклада се посочваше, че инвестициите в Европа намаляват с около 3% годишно през последните 5 години. Далекосъобщителният пазар бележи растеж от едва 2% за същия този период. Европейския пазар на европейския пазар има жестока конкуренция, не само между нашите оператори, но и ем, заради различните интернет доставчици. Нашия сектор не е готов за новата конкурентна парадигма. Нуждаем се от регулаторен дневен ред, който да ем, даде възможност за инвестиция в висококачествена технология и инфраструктура. Необходимо е също така да гарантираме, че регламента ще се превърне в ефективен инструмент, който да осигури висока защита за потребителите, като същевременно им даде достъп до далеко съобщителните услуги и до интернет услугите. Считаме, че в настоящото предложение на комисията липсва принципа на равнопоставеност. Не трябва европейските потребители да остават без никакви права, когато говорим за социална платформа или други видове услуги, които се предоставят в интернет. Добре установените принципи в далекосъобщителния сектор, като прозрачност, отвореност, недискриминация, преносимост, процед... съвместими процедури, са принципи, които въжат и за доставчиците на интернет услуги в този конвергентен пазар. Това ще бъде от полза за потребителите на първо място, но същевременно ще гарантира, че економическите оператори в Европа се конкурират на равна основа. И накрая бих искал на Кратко да се спра на реформата на институционалната рамка и по-специално на новите отношения между комисията и БЕРЕК. Всяка бъдеща реформа на европейската архитектура трябва да се вдъхновява от принципа на отчетност. Взаимоотношенията между комисията, националните регулаторни органи и Берег понякога са бавни, имаме разногласия, което от своя страна води до несигурност. А всички ние знаем, че последното нещо, от което се нуждаем е регулаторна несигурност. А, нека да не поемаме а, риска от изкривяване на дигиталния пазар. В заключение – а, ние сме за преглед на законодателната рамка. Този преглед трябва да бъде направен в следващия политически мандат, но нека да се възползваме от тази възможност и да си сътрудничим, за да изработим конкретни правила, които да позволят на инвестициите да се направят сега в този съществен момент и в този съществен отрасъл. Не може да си позволим да губим време в така бързо развиващия се пазар. Uh, uh, Господин Уитчърч, имате думата. Благодаря, госпожо председател, дами и господа членове на комисията. Добър ден. Съзнавам, че предложението за достъпните продукти така доста запалиха медиите. По-малко, разбира се, отколкото роуминга и други проблеми, но въпреки всичко смятам, че те са от големо значение. Голямо значение. Ние подкрепяме някои от предложенията и мерки, направени от комисията. Сега искам само да, да дам една няколко примерна. 70 страни инвестираха няколко милиарда, включително и в Великобритания, в този сектор. Това извън Великобритания нашата цел е да предоставяме услуги на фирми в Европа и в е, целия е, свят. Какво точно? Как, как, за какви точно потребители, какви точно потребители имаме, дум, имаме предвид? Ние е, разглеждаме потребителя като един многосайтов, много а, а, информиран а, потребител. Големите корпоративни потребители искат много по-устойчиви услуги, устойчиви е, мрежи този вид потребители са малко на брой, но те, те обаче представляват повече от 50% от оборота и от заетостта в този отрасъл. В е, като разбира се, те обаче потребляват услугите на е, няколко е, оператора, тъй като един единствен оператор, според изследванията, не би могъл да предостави необходимите услуги на всички. Сега тук ви представям различните продукти, различните правила. Комисията беше критикувана, че не е предоставила достатъчно доказателства и информация за съществуващи проблеми в отрасъла, но аз мисля, че точно в този, точно в този случай проблемите са на лице. Така че пред предложението за упростяване на методологията за е, разрешения е добро предложение и което има е, економическо основание. Но най- най-необходимото е обаче днес е да имаме възможност да предоставяме продукти, които да отговарят на изискванията и на а, нуждите на потребители. Да. И ако има защит, защитни правила и принципи, които да осигуряват а, прозрачността, то те не трябва да, да представляват препятствия. Добре е, че Европейския парламент насърчава хармонизирането, въпреки всичко обаче продължават да съществуват 28 регулатора, 28 системи и това води до фрагментиране на пазара. Когато предоставяте услуги, нямате възможност да имате достъп до всички мрежи и навсякъде. Това просто на практика е невъзможно. Така че, колкото до виртуалните продукти, които са а, залегнали в а, а, предложението на комисията, комисията, трябва да бъдат осигурени условия за, тяхната, за тяхното тяхната устойчивост и за това те да могат да просъществуват. Смятаме, че трябва да има е, осигурен баланс между възможността за използване на виртуални и на е, материални продукти. Е, с няколко думи под, под, подкрепяме по съдържание предложението на комисията. Смятаме, че то може да бъде усъвършенствано. Смятаме, че парла, парламента а, трябва да на, на, наблегне на а, съответните мерки в следващия преглед, да, да се е, направи един е, преглед на е, резултатите според нашите е, пред, пред, предвиждания. Сектора генерира е, милиард, много милиарди е, годишно, така че трябва да има възможност за по-плавно развитие. Сега Давам думата на депутатите, на представителите на комитета, на регионите. И първо давам думата на Катрин. Благодаря, Пилар. По единото разрешение ще бъда кратка, защото а, не открих никого, който да подкрепя така направеното предложение на комисията. Доста хора говореха по-скоро за осложняване или за дублиране. Берек направи конкретни предложения и с оглед на опростения списък ми се струва, че всички бихме искали да има по-голямо опростяване, всички бихме искали да има конкретна хармонизация. По хармонизираните продукти на достъп Разбирам, че в някои отношения това, което се предлага, би било полезно, а в някои случаи това е единствената възможност. Но това е в много малък брой случаи, за това не разбирам защо Европейската комисия е решила до такава степен да прилага навсякъде това решение, а не търси альтернатива във всеки конкретен случай. Пример. Национал досегашното законодателство не предлагаше, не предоставяше ли възможност на държавните органи да използват това решение, ако считат, че то е удачно? Защо сега а, ограничаваме свободата на действие на националните регулатори? Защо изпращаме лош сигнал а, по отношение на инвестициите? По Берек. Аз работих с колегата Седо по доклада му. Доклад, който разгледахме и гласувахме в пленарна зала. Това е добре балансиран доклад. Може да се несат подобрения по управлението, за това споделя мнението на докладчика Пилар Дел Кастио. Председателя трябва да се избира сред членовете на Берек. Може да помислим за продължителността на мандата. По отношение на службата, мислехме да я включим в Генерална дирекция Connect. По мое мнение, това е неприемливо решение. Нали, по-скоро искахме да засилим независимостта на Берек от националните регулаторни органи от една страна и от европейските институции от друга – за това ми се струва, че това, което предложи Европейския парламент в рамките на дебата е по-приемливо. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата от депутатите? Ако не, можем да допуснем въпроси на другите слушатели. Аз също искам да посоча нещо във връзка с темата. Да засегна някои аспекти, които не непременно се срещат в проекта на комисията. Ще обвържа думите си с последните думи на госпожа Траутман. Предлага се да се запази независимостта на Берек по отношение на държавите членки и също по отношение на общностните институции. Това, което се предлага и което предлагам и аз, е укрепване и улесняване на Берек в неговата дейност. Представителят на Берек е, каза, че националните регулатори трябва да имат възможно хомогенни правомощия, така че всички да могат да участват в процеса на вземане на решения в Берек, защото към момента някои не са компетентни, нямат правомощия по темите, по които е компетентен БЕРЕК и се получава асиметрия. За продуктите за достъп, най-вече във връзка с продуктите за достъп до интернет, ми направи впечатление това, което каза преди малко госпожа Траутман. Разговаряла съм с много хора, представители на различни организации, които са засегнати от темата и много от тях критикуваха предложението на комисията по две причини. Първо, дава се приоритет на продукт, който не непременно съответства на потребностите на повечето национални пазари Но, както се казва, става дума за инициатива, която все още не е достатъчно обсъдена. Или с други думи, смята се, че предложението все още не е зряло, изисква се консултиране на различните организации и частни лица, които са засегнати. Аз внесох предложение за заличаване по отношение на разпоредбите, уреждащи продуктите за достъп до интернет, но това, което трябва да се направи на първо място е да се установи доколко предложенията отговарят на действителните потребности и доколко тези продукти трябва да се хомогенизират. В рамките или по-скоро в хода на преработката на рамковата директива, аз предложих конкретна дата, защото нямаше посочена такава. Става дума за месец юли 2016 година и предлагам този срок да бъде взет е, предвид при е, прегледа, при преработката на този акт. Аз разбирам е, принципа бизнес то бизнес, разбирам принципа на хармонизация, разбирам и това, което беше казано от представителите на Телеком тук. Тези теми са наистина уместни. Но, в зависимост от това с кого разговаряте, установявате, че сред малкото, които са за а, вземане на предвид на продуктите за достъп, а, искат това да се направи по конкретен начин. Всеки гледа нещата от собствения си аспект, в зависимост от предприятието, което представлява, от сектора, в който работи. така че всеки стига до различни изводи. Аз смятам, че по тази причина ни е необходим принципен дебат по тази тема, защото в противен случай всеки разглежда нещата от своята собствена гледна точка и това според мен не е желателно. Най-вече когато става дума за хомогенизирането, което в случая е цел Това, което за мен е най-добро, разбира се, това ще бъде обсъдено допълнително в парламента, да се отложи е, всичко това за по-късен момент, е, когато дебатът ще се проведе след като е извършен преглед на рамковата директива или пък можем да проведем този дебат по-рано, ако това е, се приеме за необходимо. След това за разрешителните, това е необходимо. Е, трябва да имаме единно разрешително, защото е, в момента е, нещата изглеждат като пъстра мозайк. Това обаче е свързано с изпълнение на допълнителни критерии, които затрудняват регулацията в момента, поради което се предлага опростен вариант на разрешение, което трябва да бъде признато в другите държави членки. Форматът ще бъде много сходен, така че разрешението ще действа ефективно. Комисията преследва тази цел. Аз подкрепям комисията в този случай, но предложението на комисията е много комплексно и ние в парламента имаме за задача малко да упростим това предложение. Има ли още въпроси? Очевидно не, но все пак искам да дам думата на докладчиците. Е, е... Само да израза моето задоволство по повод въпроса, зададен от госпожа Тротман. Тротман, мисля, че не, не можем да поставяме под въпрос становището и позицията на Берек, което е много ясно. Смятам, че ни по-опростени формуляри ще опростат цялостната процедура не, не се, нямаме проблеми с това и предпочитаме наистина този а, упростен подход в сравнение с другия, който ще а, усложни цялата процедура. Берек временно а, признава необходимостта операторите да имат а, възможност да предоставят достъпа до висококачествени а, продукти, но не, не смятаме, че а, готови продукти а, е, и вече преработени продукти са задоволителни. В 28 държави и членки имаме различни пазари, различни структури на пазарите, различни а, нужди и различни инфраструктури затова това. същевременно няма доказателства за изкривяване на пазара или за провал на пазара, е, кои, които да изискват въвеждането на единно а, е, коригиращо единен коригиращ инструмент, а ако това е необходимо, бихме могли да го направим. А, наистина, целта на Берек би била да разпространява допълнително а, добрите практики, а колкото до управлението на, на Берек, нашата цел е органът да бъде колкото се, да бъде абсолютно независим е, спрямо националните регулатори и различните заинтересовани страни, различните оператори. Колкото до до назначаването на изпълнителния директор и е, неговото е, назначаване. Вашето предложение е много интересно и следващата седмица на пленарното заседание на е, изпълнителния съвет вашето предложение ще бъде обсъдено. Има ли други въпроси? Благодаря. Имате ли други коментари? Има още двама желащи да вземат думата. Искам да приключа, след което ще ви дам думата. Малко по-гъвкаво ще действаме, защото няма много въпроси от представителите на парламента. Трябва да ви дам думата, но трябва да преминем и към следващия панел. Накрая, може би, ще остане малко време и ще можете да вземе думата. Тогава всички ще имат тази възможност. Комисията накрая ще получи думата също и ще имаме възможност да дадем думата на всички, които я желаят. И тогава ще можете да кажете всичко, което желаете. Съвсем накратко за продуктите за достъп. И преминаваме към следващия панел. Имате думата. А, господин Гамбардала. I will leave, leave the floor to my colleague. Само няколко думи и ще оставя е, думата на колегата. Нека повторя нещо, което казах. Ние се ангажираме да работим конструктивно. Важно е да има диалог между Европейската комисия и Европейския парламент. И ако има някакви компромисни предложения, ние ще се радваме да помогнем. Какво е важно за нас? Вие казахте нещо много важно. Да се опитаме да упростим нещата. Пилар Дел Кастио го упомена. И ние бихме искали да го направим. единно разрешение, достъп до услугите и така нататък. Това значи че нашата система е много сложна. Европейската система е най-сложната в света. Имаме много регулация. Значи, първо трябва да упростим нещата, да намалим тази сложност. Второ, прекалено много несигурност има у нас. Трябва да направим нещо в това отношение. Важно е както за нас, така и за регулаторите. Ние имаме а, много важни препоръки, които бяха приети след две години преговори. И ни се иска най-накрая тези препоръки да бъдат приведени в изпълнение от регулаторите на национално равнище. Благодаря ви. Още двама оратори имаме. Съвсем накратко, ако обичате господин Фитори и Скот Маркос. Благодаря за, благодаря за възможността да кажа няколко думи за достъп, достъпните продукти. Не трябва да забравяме, че сегашния модел до, до, до, до сега е бил много много, много полезен, много добре адаптиран към необходимостта и исканията на европейския потребител, а времено не е не е из, изисквал а, огромни инвестиции. статистиките на различните независими органи, като ОИСър, Европейската комисия и други, показват, че европейският потребител получава все по-бърз достъп а, на все по- достъпни цени и все повече и повече европейските домакинства закупуват услуги, свързани с широколентов интернет в сравнение с бързо развиващите се економики, като Китай и така нататък. Така, рам, рам, рам, рамката трябва да почива на няколко основи принципа разделяне на собствеността, е, е в крайна сметка предис, предисловието и е, условието на кванон за успешното развитие на европейския соктор и същевременно е, дава възможност за, е, за инвестиции на допълнителни альтернативни оператори в европейските е, мрежи. също, също, Така че предвид направените неодавна анализи и проучвания, ние подкрепяме предложението на комисията по член 18. Е, съще, същевременно сме е, съгласни с казаното от British Telecom относно е, приори, приори, предаването на приоритети на дадени е, цели с, с цел предоставянето на общоевропейски е, бизнес услуги. За, защото с повече производителност и повече еф, ефективност на европейските е, фирми и предприятия, ще се даде възможност за много по-голяма кон, конкурентоспособност. като е, включително е, предоставянето на достъп до е, два или три пистови до, достъпни е, продукти. Същевременно подкрепяме е, идеята и предложението Берек да бъде един е, силен и същевременно независим е, орган и, и смятаме, че е, разпределението на дейностите между Берек и комисията дава добри резултати и смятаме, че предложението на комисията по повод е, за този орган е уместно. С, колкото до упростяването на процеса за издаване на разрешение, приемаме предложенията на докладчика в този, по този повод. Благодаря ви. Да се спра на единото разрешение. В оценката на въздействието Европейската комисия подчерта основателно разликата между задълженията за плащане а, при различните видове услуги, нещо, което се загуби в дискусията. Директивата за разрешението и за универсалните услуги вече съдържат разпоредби за плащанията и за тези държави, в които има съответния фонд, мисля, че може да почерпим най-добрите практики. Малките оператори по никакъв начин не трябва да дават своя принос в този смисъл моите поздравления за изключително конструктивната дискусия. Благодаря ви. Сега може да преминем към следващия панел. Радиочастотен спектър. Започваме с Никола Франк, началник на Европейския отдел на EBU. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви за поканата днес. накратко Нашият съюз представлява публичните медии в Европа и отвъд Европа. Имаме членове на 56 държави. Преди да се спра на разпоредбите за спектъра в проекто регламента, бих искала да ви напомня важната роля на радиочастотния спектър за телевизионното и радиоизлъчването. Много често имаме задължение да стигнем до а, обществото чрез повсеместно покритие. Това е много. А, така че този регламент е важен фактор за постигането на тази цел. Предлага се 46% от. А, ам, европейските домакинства да разполагат с достъп до телевизия което засяга доста голям брой хора. Различните мрежи в Европа предлагат над 2000 канала, като този брой се увеличава непрекъснато. Телевизионното излъчване е основен фактор за стигане до обществото и засяга 56% от каналите. 56% от тях са национални, а 40% от тях са регионални или местни телевизии. По проекто регламента има един основен аспект, на който трябва да се спреме и това е връзката между пакета за електронни услуги от 2009 година и новия регламент. Трябва да се уточни каква е връзката между тези два законодателни акта. Принципа на далекосъобщител... Принципите на далекосъобщителния пакет трябва да продължат да бъдат валидни. В този пакет се казва, че радиочестотите са обществено благо и имат социална и културна стойност. Далеко съобщителния пакет отчита общия а, интерес от а, плурализъм сред медиите а, и търсене на обществото. Нещо, което трябва да бъде подчертано в регламента. Още четири неща бих искала да спомена. Първо, ролята на спектъра за радио и телевизионното излъчване. Тази роля на спектъра трябва да бъде призната и трябва да се внесат съответните изменения в съображение 17. На второ място, Държавите членки Европейския парламент трябва да участват в процеса на взимане на решение относно спектър на европейско равнище. Решението за хармонизиран спектър е политическо и трябва да включва повече законодатели. Позоваването на рамковата директива или по-специално членове 8 и 9 ще а, изясни а, що е то хармонизиран спектър този контекст е важно да се отбележи, че никакво решение от допълнително решение от това, което вече бе взето, не е било обсъждано. Някой говореше за 700 мегабайта, но решение за над тази цифра не е било взимано. На следващо място – Освен критериите в член 10, които трябва да бъдат взети предвид от националните власти, считаме, че националните компетентни органи трябва да взимат предвид също така планираното използване на съответните ленти, без значение дали тези ленти се използват за широколентов достъп. Трябва да се отчете също и търсенето на пазара, например – не може автоматично да се предполага, че повече секто, спектър за широколентов достъп винаги е добро решение за по-добра свързаност а, услуги, които се използват вкъщи чрез жичен интернет, могат да продължат да го правят, но могат да използват и безжичен интернет. Малко хора използват а, телефоните си, за да гледат а, телевизия, а, например, но а, много повече биха го направили, ако разполагаха с безжичен интернет. На следващо четвърто място, бих искала да кажа нещо, което съвсем не е ново. Потенциалните интерференции. Политиката на, за спектъра, както казах, изисква политически решения, но се нуждаем от технически експертен опит. Техническия а, експертен опит трябва да бъде потърсен. Говоря за интерференции между различните спектри. Считаме, че трябва да се предотврати вредната интерференция и това трябва да бъде част от регулаторните принципи, които трябва да се спазват от националните компетентни органи. Принципа на пакета за далеко съобщенията трябва да продължи да се прилага като трябва да се признае ролята на спектъра за телевизионното и радио излъчването. Европейския парламент трябва да продължи да участва в процеса на вземане на решение на европейско равнище. Необходимо да се вземе предвид и цената на предоставянето на радиочастотния спектър. И на последно място отново подчертавам, въпросът за интерференциите трябва да бъде разгледан. Eh, благодаря, Никола. Сега господин Лаудан, заместник е, председател е, за спектърна политика при Deutsche Telekom. Благодаря, благодаря за възможността да се изразиме по въпросите свързани с, с политиката на спектъра. от огромно а, е, значение за мобилните съоръжения и индустрията на мобилните далекосъобщения е да се избегне а, е, фрагментацията на пазара и включително и на а, е, регулаторните и нормативни уредби. Това а, е в ущърп на европейските оператори, ако се сравниме с условията, за, с които разполагат американските оператори. Един общ, една обща рамка в областта на спектровата политика могат може да се основава на едни по-широки насоки, които да бъдат предназначени за държавите и членки. Е, е, целта е да има недискриминационно и е, равнопоставено третиране на всички оператори, като обаче това може да стане само ако се осигури сигурност на инвестициите. това означава, че таксите трябва да се плащат не предварително, а в, чак в деня, в който започне използването на спектъра. Също, също, също, също времено трябва да се осигурят условия за по-гъвкаво и ем, ефективно използване на, на спектъра създаване на но също, също но не може да има общи е, правила за внедряване на съоръженията, като това трябва, решение трябва да се взимат от съответните предприятия. Е, е, ограниченията налагани от комисията Що се отнася до а, приемането и а, евентуалните конфликти, на медийното приемане, индустрията на излъчване, на радио и телевизионно излъчване трябва да може да регулира трафика. Що се отнася до интерференциите, трябва няма, въз, няма възможност за предварително със съвместно разпределение на а, частотите. Това означава а, че трябва да, да, да, да, да слушам и да чуеме исканията на потребителите с, с цел а, бъдещето преразпределение на а, чистотите. А, Благодаря ви. Thank you very much. now... Благодаря. А сега давам думата на господин Погорел, който е професор по економика в Телеком Парис Тек. Mm-hmm. this, uh, this opportunity to, uh, to, to, to take, uh, I think... Uh, um, Благодаря ви за тази възможност да направим преглед на използването на радиочастотния спектър в Европа. Много беше направено. Този Европейски парламент изигра голяма роля в повишаването на осведомеността и повишаването на достъпа до спектъра. Имаше много действия, дейности насочени към политиката в областта на спектъра. Ако погледнете обаче сегашната ситуация, ще видите, че се целим към единен пазар на електронни съобщителни услуги в Европа. Тази цел обаче не е достатъчно взета предвид в предложението, което имаме пред нас. Цените за потребителите в Европа са сравнително ниски, което е добре за потребителите, но ако погледнем общата структура на пазара, ако погледнем динамиката на далекосъобщителния сектор, ако погледнем динамиката на сектора за бежичен интернет, ще видите, че, извинявам се, че повтарям, Европа е, последна. Една от последните. И има риск да прогараме пътека към економическия спад на Европа в това отношение. Днес бих искал да направя няколко предложения, за да се опитам да променя този пейзаж, който е изключително фрагментиран. Пазара в Европа е чудовищен. Имаме 28 различни пазара. Всеки от тях е като снежанка и седемте джуджета. Има много оператори. Считаме, че това е условие за конкуренция, че пазара е конкурентен. Но в крайна сметка на него има олигопол. Има протекционизъм, което съвсем не е добре. Бих искал да направя конкретно предложение. Водят се дискусии за конвергенция на разпределението на спектъра в Европа. Това е доста добра идея. Дори не всички държави членки в момента да проявяват интерес, то поне можем да осигурим по-високо ниво на координация. Координация на разпределението на спектъра. Тя ще се отрази положително на пазара на електронни съобщителни услуги. Трябва да бъдем реалисти. А ние доста като че ли се отдалечихме от реалността. Сами си подливаме вода. Операторите плащат стотици, милиарди евро. Провеждат се търгове, след което излиза доста трудно да се инвестира в изграждането на истинската далекосъобщителна мрежа. Затова трябва да помислим. Да постъпим както постъпиха някои държави членки. Да имаме такси за далекосъобщителните услуги, можем да обсъдим различните възможности, които стоят пред нас, но не трябва да налагаме това изключително тежко бреме на а, отрасъл за далеко съобщение. Този отрасъл ще разполага с повече средства, ако позволим на операторите да си вършат работата. Тя е да изграждат мрежи, а не да плащат милиарди без да получават нито цент от потребителите. И накрая, един довод, който много често се изтъква по отношение на причините, поради които изпитваме трудности за вземането на решение за спектъра. Това е защото в някои държави членки просто по традиция е трудно да се използва европейското законодателство. Та предложението ми е да използваме структурните фондове, за да помогнем на държавите членки за правилното разпределение на спектъра, като по този начин позволим на всички държави членки да се движат в една посока. Да се движат в една посока, в една и съща скорост към единния европейски пазар. Eh, Благодаря. Безспорно, тук се сблъскваме с един от решаващите аспекти във връзка с развитието на способен вътрешен пазар в Европейския съюз в сферата на телекомуникациите. И бяха очертани различни перспективи – Преди да дам думата на колегите, искам да посоча две неща. Съвсем накратко. Първо, не трябва да забравяме, че работим с онази част от спектъра, който е хармонизиран за използване на електронна комуникация, което означава, че много често тук става дума за неща, които принципно не са свързани с проекта за регламент, а по-скоро с политика по отношение на спектъра. Имаше предложение в тази връзка и решение на парламента, но във всички случаи тук по-скоро става дума за това, което вече съществува и всички опасения, които бяха изразени, всичко, което беше е, засегнато във връзка с браншове, които не непременно са свързани с електронна комуникация. не непременно се свързва с целта на това предложение по отношение на спектъра. В някои от съображенията към този документ се подчертава, че в даден момент ще се провери възможността за достъп до 800 мегахарцовата лента. По тази тема работим в комисията, но разбира се, трябва да внимаваме при формулировката. Става дума за регламент в случая, така че не може много да се говори за общите проблеми, които могат да възникнат във връзка с запазването на многообразието, пролеризма и така нататък, защото става дума, казах, за рекламент, правен инструмент, който има пряко приложение. Това не е директива, където могат да бъдат включени и по-общи аспекти. Не е също и доклад по собствена инициатива. По тази причина трябва да бъдем последователни и да осъзнаваме всички тези неща, така че да не е, разширяваме толкова съдържанието на този законодателен инструмент, да не го претоварваме с излишни неща и е, да не го правим в крайна сметка неприложим. Защото всъщност е, няма да става дума вече за това, за което би трябвало да става дума в е, регламента. Казвам това, като разбирам изцяло нуждите на телевизионните и радиооператори. Те могат да бъдат отразени в съображенията от преамбюла на регламента, но в крайна сметка става дума за хармонизиран спектър за електронна телекомуникация. Това е основната тема. Подкрепям казаното от комисията. може би е, по-ясно можем да разгледаме някои от аспектите, например е, срока на правата върху хармонизираните сектори. Аз предлагам този срок да не е повече или по-скоро по-малко от 30 е, години. Имам предвид правата върху вече хармонизираните части от спектъра. Тук естествено възниква въпросът какво би се случило, ако се удвои броят на годините, но се плати само за половината от тях. Тук трябва да стигнем до извода, че за тези допълнителни сектори трябва да се плати допълнително, защото държавите членки и националните регулатори трябва да се намесят. Аз като докладчик и парламентът като цяло не мога да предписвам решения на държавите членки, но според мен е очевидно, че ако имаме удължаване на сроковете по отношение на това, което е определено като срокове и е платено в началото, това би следвало да има някакво въздействие. Но когато се удължават срокове, е, това е, винаги е свързано с стимул Между другото и за използване на инструмент, който не се използва, въпреки че съществува. Става дума за купуване на части от спектъра или е, наемане, без да се губят правата, които са били предоставени на някого първоначално. В крайна сметка спектърният пазар става по-динамичен, когато се предложат тези стимули. Мисля, че това са стимули, които могат да представляват интерес – защото, както беше вече казано в досегашните изказвания, нещата трябва да вървят напред, защото понякога се наблюдава застой, но от друга страна се наблюдават все по-големи синергийни ефекти и винаги се изтъква необходимостта да се ползват всички частотни спектри. Катрин. Шапиар, е, е, just... Шарпи... Е, скъпи Пьер, първо искам да направя една забележка, свързана с обхвата на регламента и методологията. Съгласна съм, добре. Има... Регламента трябва да има определен периметр, но в предложението на комисията има доста щък широко аспектни компоненти и също така се повдигат някои проблеми, свързани с управлението. Наистина, ако имаме методологични принципи, те трябва да се прилагат, но същевременно трябва да има и строго определени правила на работа. Сега, колкото до самия спектър, в дефиницията се взе предвид а, а, мнението на държавите членки становището на държавите членки. А, все още не, не, нямаме всички, всички мнения и всички а, позиции, да, които обаче са ни необходими, за да можем да определиме съдържанието и обхвата на спектъра. След това трябва да направим един стратегически избор. Знаете, че съвета се, против, се противопоставя на а, решение на този проблем макар че става тук въпрос за економически лост. Така че, къде е последователността тук? В, вторич, вторичния пазар е, бива запазен само за обмен на а, е, действия. Ще запазим ли този вариант или не? Второ, при а, е, каква, какво ще бъде последицата за различните промишлености за прехвърлянето на един спектър от една страна в друга. Това е в продължение на казаното от Пилар де Кастия. Това ще има доста голямо доста важни последици за операторите, които придобиват постепенно честоти в дадена страна, те ще бъдат принудени да, да плащат топтан големи суми. Така че стру, струва ми се, че тези два аспекта, достъп и заплащане, не се взимат предвид. Може, може разбира се, да се е, да, да, се пред, да се предвиди система за че месечно заплащане на такса по същия начин, както при найемане на апартамент. И второ, динамизирането на пазара изисква изясняване структурите и условията на вторичните пазари и също така е, организирането и заплащането на търгове, които може би са твърде скъпи за някои малки и средни предприятия, но времено възможността за предприятията да инвестират в момента, в което това се изисква от тях, инвестиции в фиброоптични и стационарни съоръжения. Е, Благодаря, госпожо председател. Имам един въпрос в Южна Корея. Разбрах, че се минава към следващата скорост по отношение на пакетите от данни. Става дума за 5G. Как изглеждат нещата? Защото ако правилно съм информиран, тогава ще ви бъдат необходими точки за предаване, които са по-къси, т.е. по-малко антени и така нататък. Какви ще бъдат бъдещите инвестиции? Това альтернатива ли е на радиоспектъра или не? Благодаря. Е, Има ли други въпроси? Uh, the previous uh, uh, speakers, I would like... В същия ред на мисли бих искала да задам два въпроса. Един е към представителя на Deutsche Telekom, а другия към професор Погорел. Ние в Берек бихме искали да подпомогнем пазара, като помогнем на операторите да получат достъп до е, сектор, до който е, искат да получат достъп. Разбирам, че някои големи оператори, като вашата е, компания, са имали неприятни изненади при сблъсъка с е, различните законодателства. Предложението на комисията е за рационализиране на радиочастотния сектор – компании като вашата, които желаят да изхарчат милиони евро, за да получат достъп към 700 мегабайтовия сектор, ще са една от компаниите от многото в Европа, които ще искат да го направят. Въпросът ми към господин Погорел е следния. Правилно ли разбирам, че искате, ама намалите цената на достъпа а, и да покриете и по-отдалечените селски региони, като тези в Германия, например. Как ще постигнете баланса между задължението за пълно покритие и намаляване на цената? Председателката. Сега се обръщам към панелистите за отговор. Позволете ми да отговоря на немски, защото поне част от въпросите бяха зададени на немски. Първо за бъдещото развитие. Имаме е, пътна карта, която е за международна стандализация и сега е, стандарта 4G, с който се служим, е, подлежи на изискванията на тази пътна карта. Ние знаем, че около 2016 година ще постигнем следващият етап IT Advanced и е, тази фаза, този етап ще даде възможност за по-широко използване на спектъра и прилагане на други мерки да осигури много по-висока скорост на пренос на данните. 5G ще дойде 2-3 години по-късно. Това, което правим в момента е още в тестова фаза. Извършваме тестове и е, Смятам, че ние сме на правилния път. Може би нещо за LTE Advanced. LTE Advanced не е нов стандарт. LTE Advanced е сума от мерки, които ще бъдат приложени маймор, многоантенна техника или Spectrum Aggregation. Това са най-популярните мерки. Spectrum Aggregation означава, че ленти от различни части, т.е 800 или 8, 1800 или 900, е, тези различни части се събират виртуално, за да се получи по-широк спектър и по-широк, по-голяма скорост на пренос на данните. Вие попитахте конкретно какво ще бъде бъдещото потребление и как ще се покрива. Имаме Agenda Item на VIC 15, където Конкретно става дума за идентифициране на нов спектър за АМТ и е, работните е, групи работят е, в е, тази сфера, така че приемаме, че при VSC-15 ще се идентифицира много по-широк спектър за АМТ. Що се отнася до радиочастотния спектър, аз казах вече, че според нас Европа ще иска да се хармонизира до голяма степен и то в световен мащаб и да се присъедини към алокациите, които съществуват в света. Това решение ще трябва да бъде е, изпълнено на практика и е, ще бъде предоставено за Mobile World Paint. Аз обаче не разбирам огромният конфликт, е, който се среща в публичната дискусия с радиото, защото според мен аз според мен решението е в онлайн, защото като гледаме какво е днешното потребление, когато а, е, погледна нашите системи, а, е, установявам, че а, е, потреблението, необходимостта а, показва, че между 2016 и 2018 година спектрите, с които разполагаме, няма да бъдат достатъчни за да покрием потребностите. Разбира се, ще трябва да се реагира по съответен начин в отделните страни е, за въвеждане на по-модерни стандарти, но също така и е, за подобряване на съществуващите. Аз мисля, че стигаме до момент, е, в който трябва да признаем, че нямаше смисъл да се стига до такива големи конфликти. Сега Артнукс Cross Europe – ние ще кандидатстваме за всички пазари и проблемът е, че не сме представени на всички пазари. Това се отнася и за други оператори. Ние нямаме и от 88 Footprint и за това ще кажа е, хармонизирани условия в смисъл в отделни страни да не се създават специални условия за търгове или пък да получават много комплексни съвети от своите консултанти, съвети насочени само към извличане на печалба, а по-скоро да се постигне една широка хармонизация, да имаме широко хармонизирани условия, към които да се придържат отделните държави и които да бъдат контролирани от Европа. С това бихте ни помогнали, така че не е необходимо във всички страни да се провеждат едновременни търгове. Мисля, че ако имаме хармонизирани условия, това ще бъде достатъчно. Eh, eh, Благодаря. Благодаря, Никола и и след това професор Погорал. Но нека първо господин Погорал. Е, Дайте ми възможност да поясна нещата. Да. Имах предвид, че, че отвъд а, потреблението и таксите из има нещо повече. Някои държави членки се сблъскват с трудности и по-специално новите държави членки да съчетаят своите е, планове и програми за чистоти с тези на други държави членки. Така че моето предложение е във всичките държави членки да се направи крачка напред. Е, в една и съща посока, с една и съща е, скорост, за да могат да реструктурират цялостните си е, частотни е, пространства. По този начин наистина ще има възможност да се създаде един единен е, пазар на далекосъобщителните услуги. Никола? Благодаря. Може би да отговоря първо на Пилар. Правилата, които а, предлагате, са правила на хорманизиране на широкочастотния спектър. Да, но тези, този, този спектър е бил използван от други потребители при това и преразпределението трябва да почива на регулаторни принципи, като онези, които са залегнали в далекосъобщителния пакет. Това трябва да се поясни много, колкото до дефиницията на хармонизирания спектър, трябва да се знае какво точно означава това е, понятие. Не става дума за разширяване на обхвата, а за изясняване на параметрите. Е, раз, е, разпространяването, разпръскването, медийното разпръскване става все повече и повече онлайн – 93% от телевизионните предавания са на наживо и само 2% от тях се разпространяват онлайн. Така че този, този процент е много малък за сега, но той ще се увеличава в бъдеще. И а, ако днес, примерно, всички се опитат да гледат е, телевизия на живо онлайн, е, просто няма да стане, защото е, това е, е все още физически съществено. а колкото до е, конвергираното използване на взаимосвързаната на, свър... на, на, на свързаните канали, всъщност комбинирането на различните технологии, на е, разпространение и излъчване е, ще даде по-добро е, качество. И естествено е необходимо широколентово разпространение. Колкото до бъдещето, Мисля, че трябва госпожа Тротман спомена проблема свързан с мобилния спектър. Това са въпроси, които ще трябва да се обсъждат допълнително. Мисля, че време е да минеме към следващата дискусия. Е, която ще бъде посветена на роуминга. Господин Маркус, който вече се изказа и който е директор на ВИК, ще е, представи е, политиката на ВИК, господин, госпожа Фитори и господин Белтра. Благодаря ви. Както винаги за мен е чест и удоволствие да съм тук сред вас днес. Ще ви представя накратко последните три проучвания, които направихме в Имко и Итре. Ще получите копие от презентацията след заседанието. Най-напред бих искала да се спра на това, което ни предлага комисията. Предлага ни се набор от промени в регламента, включително член 4а във връзка с а, а, различните роуминги. Целта е да се а, постигнат а, цени на роуминга, които да бъдат сравними с националните. Трябва да а, се освободим от контрола върху цените на а, дребно и да се осигури свободна конкуренция. Предлаганите а, изменения имат за цел да се намалят цените на роуминга и да не се а, таксуват входящите повиквания. По мое мнение, целта тук е цените на фиксираните обаждания да бъдат приравнени на националните и националните обаждания да не бъдат по-скъпи от международните. Искаме както казах, да намалим цените на роуминга до цени близки до а, националните обаждания. Опасението ми всъщност е свързано по-скоро с метода, който се използва по постигането на целите. Малко вероятно е този метод да а, доведе до целта. няма достатъчно гаранции за мобилните оператори, които да ги накарат да а, свалят по този начин цените. Операторите няма да са в конкурентна среда, която така или иначе като че ли не ги притеснява и комисията ще подкопае първоначалната цел до известна степен. Какво трябва да се направи? Да не забравяме, че силата на настоящия регламент е, се крие именно в това, че цените на дребно се контролират заедно, е, винаги заедно и това трябва да бъде така. За да се постигнат тези нива на цените, които търсим, е необходимо да вземем предвид различните нива. Тоест всичко трябва да бъде разгледано в рамките на интегрирания подход, нещо, което не прави регламента. Много а, хора знаят какво означава а, роуминга. А, роуминга, който се определяше от регламента за роуминга. За входящото повикване не се плаща такса от приемащата а, мрежа към тази, която, към която е препратено обаждането. Това е видно и в оценката на въздействието на комисията. Разликата в крайната цена е значителна. И комисията се цели да приближи крайната цена, но е, ще продължава да има различия между държавите членки, дори да игнорираме изключението Люксембург. Е, в някои случаи операторите ще губят по 3 цента на минута и въпросът е дали ще искат да го направят. Ние считаме, че всичко трябва да се разглежда заедно. Комисията иска да раздели цената, разписана в регламента и ам, да следва препоръките от 2009 година. Цените на роуминга ще се определят от регламента за роуминга, което означава, че имаме различни инструменти, които регулират различни неща, които са взаимно свързани. Опасението ми е, че в настоящия му вид регламента ще забави, а няма да засили постигането на по-низки цени. Мисля, че всички тези усилия могат да бъдат положени по малко по-продуктивен начин. Приветстваме подхода на координаторите и на докладчика във връзка с крайните цени. Проблема наистина е много сложен и трябва внимателно да помислим върху него. Имаме някои опасения с предложението като цяло. Структурата му е доста сложна. Госпожа Дел Кастил упомена, че упростяването в това отношение е много важно. Една от силите на настоящата система е, че имаме ясна иерархична структура. Предложението на комисията по отношение на ромига, но и по отношение на всичко, се опитва да обедини различните аспекти, при което получаваме една олекотена структура, която обаче е много по-трудна за разбиране и много по-трудна за прилагане, като че ли това не е правилният подход. Същевременно има и добри неща в предложението на комисията. Не трябва да изхвърляме бебето с водата. Препоръчваме да има изготвени приоритети, да се предприемат конкретни мерки, да се премине към упростяване. И подкрепяме казаното в доклада Дел Кастил. Благодаря ви. Мисис е, Фитори, it is flourishing. Thank you very much and thank you very Благодаря. Благодаря за това, че ми поканихме, поканихме да споделиме гледната точка на производителите в формирането на роуминг. Целта е да се премахнат прекалено пред да се премахне прекалено високата цена за потребителите и особено за онези, които пътуват извън собствените си страна. трябва да се създадат условия за ползване на мобилните услуги както в страната по происход, но същевременно да не, са, да не се предоставят възможности само на тези оператори, които имат е, широка мрежа и по-широко покритие. Въпросът е също така да се види къде са необходими инвестиции за изпълнение на критериите, които ще залегнат в новия регламент. Има различни решения, които са доста разнопосочни. времено обаче има и един обвързващ срок, който е, задължава производителите да извършат един е, даден брой инвестиции до края на 2014 година. Ако даден оператор иска да намали а, е, таксите за роуминг и, или ако, примерно, а, таксите за роуминг бъдат забранени с закон – през 2016 година, тези обвързващи условия в момента ще загубят тотално смисъла си. време, обаче, ако се премахнат свръхтаксите по друг начин, с задължение да се е, инвестира в мрежите, всъщност ще има препокриване на мерките. В този контекст производителите се обръщат към политиците с молба да е, не ги задължават да извършват неразумни и не прагматични инвестиции. Ако свръхтаксите за роминг се елиминират с е, правни средства, то това ще трябва по някакъв начин да се компенсира от е, индустрията, от е, производителите. Ако потребителите, които не използват роуминг услуга, трябва да заплащат за тази услуга, то тогава ще трябва да има субсидиране на сектора, за да се балансира балансират разходите за използването на услуга от други потребители. И ако свръх таксите за роуминг се е, премахнат с закон, както това е залегнало в предложението на докладчика, то тогава е, трябва да се потърсят е, решения, които да отговарят на първоначалните, с които излезе комисията. Благодаря. Muchas gracias, doña Pilar. And thank you to the ITRE committee uh, for inviting BEUC, the European Consumer Organization. Благодаря. За тези от вас, които не ни познават, ние сме Организация за защита на потребителите. Представляваме над 40 национални потребителски асоциации в 30 европейски държави. Предложението на комисията има за цел да премахне една от най-видимите пречки за потребителите. Ние приканваме за слагането на край на роуминга от доста дълго време и с всяка изминала година роуминга се превръща в все по-важен фактор за потребителите, които стават все по-мобилни. Идеята е мерките за дигиталния пазар да сложат край до 2015 година на различията между националните, цените за национални повиквания и а, международните повиквания. Ние сме напълно съгласни с тази идея. Приканваме с законодателите да се възползват от тази възможност, за да въведат мерки, които ще постигнат именно тази цел. Предложението на комисията има за цел да засили развитието на а, националните роуминг планове, което е разумно. Предложения е механизъм в член 4а обаче ни безпокои и сега ще ви кажа защо. Първо, предлагания механизъм за колективните споразумения може да се отрази значително на конкуренцията и следователно върху правото на избор, което има потребителя това ще позволи на а, много други оператори да навлязат в пазара, като някои оператори с определен размер а, могат да получат повече облаги. На второ място, с оглед на географския критерий, това може да доведе до е, Европа на роминга на две скорости. Всичко ще зависи от това къде се намират потребителите, в коя държава и кой оператор са избрали. Така че нашият анализ е следния. Предлагания механизъм е прекалено сложен. В него няма конкретни предложения и има риск за объркване на потребителя и загуба на доверието в роминг услугите. Ако пазара не може да постигне сам а, тази цел, то тогава са законодателите могат чисто и просто от 2015 година да премахнат а, таксата за роуминга. Друг е вече въпроса как ще постигнем тази цел. Считаме, че различията в роуминга а, са големи през 2012 година. А, предложението на комисията маха наценката за входящите повиквания, но това не е достатъчно. Неоправдано високи са цените на роуминга и като правило винаги сме приканвали различията да бъдат а, максимум двойно на предлагания таван. Господин Маркус каза, че целта от създаването на единен пазар не трябва да води до наценка при трансграничните услуги. Може да имаме едно домакинство, някой да се обади на свой близък в друга държава, като това обаждане трябва да не бъде прекалено скъпо. Затова приветстваме член 21, параграф 3 от предложението на комисията. А, искаме този параграф да остане в текста и да бъде допълнително засилен. Когато някой се обажда на свой близък, той не трябва да мисли дали съответното лице се намира в друга държава а, когато а, всеки се обажда така свободно, тогава вече можем да говорим за единен пазар. Eh, eh, eh, Благодаря. Господин Бата, давам ви думата за вашия доклад. Имаме сега време в рамките на тази дискусия да зададем е, въпроси към комисията, към представителя на Комитета на регионите. За съжаление, представителят на ЕИСК е, не можа да остане тук. Първо, някои пояснения във връзка с моето предложение, във връзка с роминга. Първо, Първо. Безспорно е, че роуминга е продукт или услуга, за която търсиме все по-добро регламентиране през последните 7 години. Е, разходите за роуминг или цените на роуминга спадат постепенно, по-малко, вярно. Първо се изработи роуминг 2, после роуминг 3 бяха създадени различни системи, които предполагаха един, едно постепенно спадане в цената. Това обаче не означава, че роуминга трябва да изчезне въобще. Но, ако ако това ще доведе до а, негативни последствия за потребителя. Същевременно в момента, в който допускате границите на държава членка, използването на вашия телефон или таблет и независимо дали е, е, използвате СМС или е, телефонно позволяване, то тогава нещата се е, усложняват. Ако обаче имаме е, навсякъде е сигнал, би трябвало да може да се намали цената на потреблението на тези съоръжения. Ако, примерно, един португалец, грък, поляк или швед го телефонира в родната си страна или изпраща чрез таблет съобщение когато всичко това ще може да бъде извършено без допълнителни разходи, то тогава той ще а, е, има а, е, чувствителното, ще, ще, ще може на практика и наистина да почувства, че е в Европа. Че наистина в Европа се консолидира един единен пазар – който има е, огромна економическа е, е, тежест. Е, като, този, е, като по, економическите последици ще бъдат положителни за потребителите, но ще, ще създадат също така и мощ на този е, пазар. Така че след 7 години постепенни и прогресивни регламенти, регулаторни мерки, които не, водих, не доведаха практически до нищо, трябва да се премахне роуминга. Смятам, че ако не направим тази крачка сега, просто няма да я направиме е, никога. Трябва а, за закона да регулира системата, а не а, обратно. Се, приехме преди година сегашно, сегашния регламент, но трябва да се гарантира а, правната сигурност. Аз не, не смятам, че, че е реалистично да говорим за 2014 или 2015 година, по-скоро за 2016 година. Да имаме достатъчно възможност да имаме, да дадеме достатъчно време и възможности на предприятията да се приспособят към а, изискванията. По същото време би могло да приемеме и рамкова директива. Но ще ми кажете защо, в момента да, да говориме за раз, разграничаване на собствеността, разделяне на собствеността, след като цялостната система ще бъде променена след, да речеме, 2 до 3 години. а, и е, никой не можем да предвидиме дали тази система ще е, функционира е, правилно и е, е, плавно, но мисля, че можем да оставиме този срок до 2016 година и ако системата е, профункционира правилно, то е възможно да е, изчезне е, да изчезнат таксите за роуминг. Но ще видим как, как ще се развият нещата. Но струва ми се, че просто трябва да определим един краен срок за премахване на тези такси. Сега. Е, тези е, тази цена на едро не трябва да се включва и в други скрити е, разходи. Тавана ще трябва да се е, преразгледа. Става дума за е, услугата на Едро, за да можем да имаме достатъчно баланс между е, търговията на едро и търговията на дребно. Мисля, че малко прекалих, но исках да обясна какво точно имам предвид. Благодаря, госпожо председател. Апортацион Исках е, само да се изкажа съвсем накратко и да дам пренос към дебата. Аз поделям мнението на представителите на потребителските организации за анахронизма, наречен роуминг. Смятам, че роумингът е безсмислен. Това установяваме и в други случаи при силно интегрирани пазари, както в Европа, така и в САЩ. Там пазарът е много по-активен. Председателката преди малко спомена понятието вътрешен пазар като двигател на растежа, обаче ромингът е, има и политически аспекти, защото откакто беше прият роминг 3, за европейските граждани стана по-видимо това, което прави за тях Европейският парламент. Може би малко пресилено представям нещата, но а, много по-ясно се видя а, помощта на Европа, когато намаляват разходите за международни разговори. Това а, прави работата на европейските институции по-прозрачна и когато в бъдеще говорим за вътрешен пазар на телекомуникации, няма смисъл от роминг. Въпреки това, споделям казаното от Пилар де Кастилю във връзка с правната сигурност. Ние не можем на всеки няколко години да променяме сроковете и данните, защото по този начин се получава правна несигурност за операторите и инвестициите се отлагат. Ако ромингът изчезне, тогава ще възникнат е, много повече ресурси за операторите. И за това искам да попитам дали има някакви еднозначни данни в тази връзка, защото приходите, които уж ще спаднат, ако няма роуминг, всъщност ще се компенсират от е, увеличеното потребление. Защото всички ние знаем, че когато сме в друга държава, търсим а, на първо място Wi-Fi, безплатен Wi-Fi. И за това аз искам да попитам операторите дали могат да ми предложат някаква цифрова информация във връзка с приходите. Благодаря. Други въпроси от страна на депутатите? Ако не, преминаваме към следващия панел. Okay, I'll, uh, why don't I answer the last question first? Бих искал да отговоря най-напред на последния въпрос, до каква степен ще се увеличи използването на роуминга, ако хората продължат да пътуват. В оценката на въздействието за Европейската комисия беше направен анализ на този въпрос за регламента за роуминг от 2012 година. И там се говореше за еластичност на услугите от а, минус 0,2 и нещо. Факт е, че това не е като минус едно, което означава, че увеличеното потребление не води до намаляването на цените. Т.е. не може с обем на потреблението да се покрие това, което се губи като приходи. Разбира се, това е на базата на данни от 2011 година. Та, тези цифри, които ви а, цитирах, може би ви карат да а, мислите, че това би трябвало да доведе до намаляване на цените. Разбира се, те намаляха от 2011 година но ми се струва, че а, очакванията за данните са много по-добри, отколкото за гласовите съобщения. Uh, please, uh, Guillermo Beltrán. Eh, muchas gracias. Ya que, ya que tengo la oportunidad, lo voy a hacer en castellano. Господин Белтра. Eh, ще говоря испански, тъй като ми се предоставя такава възможност. Искам да кажа нещо във връзка с посоченото от госпожа Дел Кастилио. Първо, искам да кажа, че съм абсолютно съгласен с символичното премахване на роуминга, но трансграничните услуги, международните разговори са обратната страна на медала. Дали французи или испанци – няма значение. Международните разговори са важни за вътрешния пазар и трансграничните услуги също. Ние, разбира сме, сме за правната сигурност, това е важен аргумент. За индустрията, но това, което казахте накрая, според мен е много важно. Ние не виждаме причина и известният е, ендкаплинг да е несъвместим с роуминга. Ние трябва да се погрижим за по-голяма конкурентно способност на вътрешния пазар. която да бъде на същото ниво като тази на вътрешните пазари. Показаното от вас накрая, е, то ще зависи от е, това как ще се извърши а, разделянето и това в крайна сметка дали ще се окаже въздействие върху ефективността. Към този момент не можем да дадем отговор. За да дадем този отговор ни трябва време, а правната сигурност това вече е нещо съвсем различно. Правна сигурност означава, че ни е необходим разумен срок за извършване на необходимата адаптация на проектите и на тяхното изправване. Но когато става дума за разделянето, ние не знаем какви ще бъдат резултатите. Международните е, разговори са нещо различно, там пазарът не е регулиран. Честно казано, que es fundamental que eh, se alivia para todos. Казах, че стопанските аспекти са изключително важни. Трябва да се намалят разходите за всички граждани. Също така трябва да се отчита и символичната стойност на всичко това. И за това аз много очаквам. Моите очаквания са най-вече от економически характер. Но добре, това е политическо решение, защото бизнесът е си ужил – просто ще означава, че има неизползвани шансове и че ние възлагаме или по-скоро натоварваме гражданите с ненужни разходи. Сега давам думата на комисията, след това представителя на Комитета на регионите. Имаме още малко време за дискусия до 18.30 часа комисията и след това представителя на Комитета на регионите. Те е, във всички случаи няма да говорят до 18.30 часа, така че след техните изказвания ще можете да вземете думата. Комисията. Рапортер, шадо рапортер. Господин докладчик, доклад стив сянка, дами и господа депутати, благодаря за това, че ни поканихте на вашия дебат. Казвам ви благодаря за това изслушване, но и не го правя само от а, е, е, любезност. Благодаря за дискусията, която беше толкова интересна. Благодаря за всичко, което казахте. А, е, и наистина и аз и колегите от комисията а, го казваме най-сърдечно и най-честно, е защото водихме си бележки и научихме много от казаното от вас и днес, и вчера по време на изслушването в комисията Имком. Не, ние сме и любезни, разбира се, и възпитани, но не го казваме само поради тази причина. Когато вице-председателя на комисията Крус е, представи е този проект. Тя каза, аз вярвам в демократичните е, процеси и съм сигурна, че демократичните процеси ще усъвършенстват съдържанието на нашето предложение. Тоест, ние направихме едно първоначално предложение и след това в процеса на съвместно вземане на решения, нещата ще се, ще се усъвършенстват, ще се подобрат. И сме тук в този дух и ще продължиме в този дух да си е, сътрудничим с съвета и Европейския е, парламент. Съвета вече а, направи една доста значителна крачка в този процес, като заяви, че това предложението е от огромно значение за Европа, че това ще спомогне за насърчаването на цифровия дневен ред и за създаване на и за економическо възстановяване на Европа. Всички допринесаха много в един много кратък период от време и за това ви благодарим. Честно казано, казаното вчера и днес е, вече представлява една а, е, нов, нова страница в а, е, дебата. Пак, пак, пакета беше внесен преди а, а, предложението. М, така, м, той беше така. М, разкритикуван, някои дори го представяха в една карикатурна светлина, докато вчера и днес тонът беше съвсем друг. Аз усетих, освен ако греша, някаква конвергенция. Така че много ви благодаря за конструктивното и полезно обсъждане. Ние Берек играе също много важна роля, за което благодарим. Благодаря и на, всички, на представителите на всички заинтересовани страни, които също играят много положителна и конструктивна роля за оформянето на това предложение. Сега ще се спра на отделните аспекти на предложението и обсъждането. Аз разбира се не, нямам а, правомощието да, да се опитвам да намеря компромиси, но просто а, ще се опитам да а, преработа всичко това, което а, обсъждахме и чухме днес. Това, което имам право да кажа днес е, че комисията ще бъде отворена, гъвкава и ще направи всичко възможно за постигане на компромиси. Може да бъдете сигурни, че това, което е, вице-председателя Круз каза, ще бъде доведено до край. На основата на днешния дебат можем да кажем, че сме свидетели на един консенсус относно спектрума и чистотите в доклада се съдържат някои много интересни е, идеи, предложения, други бяха направени днес и мисля, че наистина разполагаме с една отлична основа за по-нататъчен е, напредък. Мисля, че наистина постигнахме е, важно крачка напред. Колкото до единното, единното разрешение, комисията не, не споделя много подобно решение. Тя смята, разбира се, че предприятията не трябва да да, да бъдат да плащат прекалено високи такси, но и също времето обаче да не се дава възможност на е, държавите членки да шантажират е, предприятията, да кажат ако примерно не направите това и така нататък, ще ви бъде отнет е, лиценза или разрешението. Докладчика внесе и представи някои идеи относно упростяването на, цял, на, на цялостния процес, на процедурите. Е, наистина прави сте, че процес, цели, цяла процедурите трябва да бъдат ефективни. И всички добри предложения ще бъдат разгледани подробно и сериозно от комисията. Колкото до достъпните продукти или продуктите за достъп. Това е един проблем, който сме обсъждали многократно, но, но, но мисля, че можем да а, напомним, че комисията не, е, не е привърженик на дадено решение в ущърп на друго. Не, напротив. Ние смятаме, че трябва да се намери най- най-правилното, най-балансираното решение, което да, да бъде е, възприето от държавите членки. Ако примерно то е виртуално, е, да бъде, нека бъде виртуално, ако бъде е, материално, нека бъде материално. Но в никакъв случай не смятаме, че едното трябва да бъде наложено за сметка и в ущърп на другото. Колкото е, в предложението се казва, че не ще наложиме решение, а че ще работиме за изработването и е, постигането на единни е, норми и стандарти за РОМ. За облаците, за публичната администрация, е, виртуалните продукти са от е, значение. Припомням ви едно изследване, извършено преди две години, което се наричаше цената на е, липса на Европа. Аз. Някои казват, че са е, очудени от е, предложението на комисията. Аз пък се очудвам, че някой се очудва на това предложение. А, така че, колкото до роуминга, разбира се, ще трябва, ще, ще обсъждаме е, нещата. В е, момента, в който процес, е, процеса започна, да, процеса на разделяне на а, собствеността започна преди две години, но все още не е стигнал до никъде. Това не е, разбира се, е, по същество съдържанието на предложението, но дава възможност за дискусия. Съвета предлагаше в началото един стандартизиран продукт, но днес стана ясно, че това не е най-добрият модел. Колкото до Берек, нашето предложение е да се вземат всички мерки, защото Берек да бъде една, един много силен и е, независим орган. Разбираме, че на следващото си заседание е, изпълнителният съвет на Берек ще обсъди начина на, назначаване на изпълнителния директор. Ние очакваме да видим какъв ще бъде дебата вътре в е, Берек. И разбира се, техното решение ще бъде взето предвид от парламента и от съвета. Колкото до роминга, е, докладчика предлага да се да се прекрати с практикуването на роуминг, да се премахне роуминга. Края на роуминга не е. А, не може и е нещо немислими в а, момента. е, какво, какво, какво ще стане за, за бъдеще, примерно, ако имаме връзка и, и в колата и, и примерно тази връзка се е, тя спре на, на границата. Така че края на роминга не трябва да е, да доведе до създаване на повече правила и до е, повече регулиране. Защото тогава можем да бъдем свидетели наистина на изкривяване на пазара. Може би може да се обсъдат е, е, някои предложения, които да идват от е, операторите, от е, индустрията, далекосъобщителната индустрия, но това не трябва да става под натиска. Колкото до между цените, трансграничните цени. В крайна сметка става дума за един либерализиран пазар. Смятаме, че е, не трябва да се променя принципа, но да се вземат мерки за по-голяма прозрачност, за да се е, спечели доверието на потребителите. Един потребител, който знае как да е, направи економии и спестявания, е, ще може да го направи, но за това той трябва да бъде информиран, е, защото, е, примерно, един телефонен разговор между Португалия, между Лисабон и Вилнус струва над 1 евро, а всъщност реалната цена е 3 цента. Искаме ли да регулираме цените? Не. Искаме ли да защадим потребителите? Да, разбира се. Така че парламента трябва да помисли за някакво решение в посока на прозрачността, която би послужила за защита на потребители. Смятам, че можем да помислим за това. Благодаря ви за вниманието. Представителя на Комитета на регионите ще вземе думата сега. Мисля, че ще преодолеем различията и ще се стигне до добро окончателно предложение. Да кажа нещо за роуминга. Нуждаем се от решение. Не защото нещата не трябва да бъдат така, не защото не трябва индустрията да участва при определянето на крайната цена. Защото не може да кажете на гражданите като цяло и на избирателите, вижте, това ще бъде един гладък процес – не знаем докъде ще ни доведе, но трябва да минем през него. Изискванията за продажбата на едро са засегнати в моето предложение, но трябва да изпратим ясен сигнал и да дадем дата, от която всичко ще започне да се прилага. Седем години регулираме роуминга. и никой няма да приеме да продължим така до безкрай. Имаме възможност да го направим, разполагаме с време, индустрията разполага с време, казваме 2016 година, нека да запазим регулаторната сигурност, нека комисията да продължи да води процеса. Сигналът ни трябва да е еднозначен. Сега да чуем представителя на Комитета на регионите. Представете се, моля. Äh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо докладчик. Казвам се Франк Цимерман и съм докладчик от Комитета на регионите по телеком пакета и предложението за регламент на комисията. Радвам се изключително много, че ми се предоставя възможност да представя нашите идеи и след това е, да мога да включа и чутото тук в нашия дебат. Радвам се много на обещанието на комисията и идеите, които са е, разпространени тук, да бъдат взети от нея предвид и да бъдат е, включени в процеса на преговорите. Затова ми позволете, госпожо председател, съвсем накратко да задам някои въпроси, които ще направят а, нашия подход по-ясен. Първо искам да посоча, че е, представителят на European Broadcasting Union, но и други, които е, зададоха принципни въпроси, дали правният инструмент е, на регламента е необходим за всички сфери и дали не би било по-добре да ползваме действащата сега правна рамка и да я доразвием до такава степен, че да ни даде възможност за реалистични стъпки при преодоляване на фрагментацията в рамките на Европейския съюз. Е, мотото е да останем реалисти, по-малко вероятно означава повече и е, може би по този начин ще могат да се преодолеят определени различия в е, държавите членки. Вторият въпрос, който имаме следният, той е свързан с частотния спектър – наистина правилно ли е за подобряване на хармонизацията и преодоляване на фрагментирането да се използва като инструмент регламента и е, цялата сфера, целият сектор да бъде обект на европейска регулация. Не е ли по-добре, както беше предложено в началото, да използваме действителното ползване на радиочестоти? Е, дали е, то е ефективно, къде можем да внесем подобрения и къде можем да спечелим на европейско равнище така че да а, изберем само онези а, части, които се нуждаят от регулация, да бъдат а, накрая регулирани. А, давам ви един пример. Ако дефал 2 е, е възможност да а, се е, откажем от определени части на частотния спектър е, за операторите и е, Е, собствениците, е, аз мисля, че е, това би било добре, вместо да предполагаме развитие, за което не знаем дали накрая ще настъпи в тази форма или не. Следващият въпрос също се свързва с темата спектър. Дали наистина е необходимо и има смисъл предвид на да се премине от а, лицензи с 20 годишен срок, с 30 годишен срок. В Германия тенденцията е срока да се съкръщава. Е, под е, мотото е, спектър без лиценз да се даде възможност на операторите в тази сфера да не получават лицензи с дълги срокове, а да могат да действат по-гъвково. Въпросът е, това трябва ли да се изключва, не може ли да се допускат по-кратки срокове на лицензиране. Друг въпрос е свързан с неутралността на мрежата. Ние сме малко загрижени, че давайки възможност за споразумение между е, провайдерите на достъп и е, предлагащите съдържание, да се получи някаква конкуренция. Тоест, там може да има отместване за сметка на свободния интернет и ако имаме предложение за регламент, то тогава не трябва ли да предвижим много ясна дефиниция на правата на крайните потребители и също така дефиниция на недискриминиран достъп до всички интернет съдържания. Подобна ясна регулация трябва да се е, предвиди в регламента. Аз в момента не виждам такава и се надявам е, това да стане. Искам сега е, да не се спирам на всички теми, които сме обобщили в нашето първо становище. Ние ще вземем решение в Комитета на регионите и ще представим нашето становище на комисията. Там със сигурност ще се позовем и на някои моменти от днешния дебат. Надявам се, че въпреки, че ние можем да даваме само препоръки, ще бъдем чути и това ще бъде взето при вземането на решение. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much for this intervention. Благодаря ви и за това изказване. Благодаря благодаря на комисията, благодаря на представителя на комитета на регионите. Все още разполагаме с време за въпроси от аудиторията. Запазвам това време за вас. Ако искате да реагирате на някой коментар или да зададете въпрос, заповядайте. Казвам се Франсуа Лемегр и работя в една компания, която никой от вас не познава, Coachance Communications. Ние сме доставчик на интернет. Сочваме се към транзита. Имаме споразумение с САЩ и Мексико. Работим с 37 държави, включително 28-те държави членки на Европейския съюз. интернет е мрежа от мрежи. И в тази мрежа се опитвате да видите каква е ролята на всеки го. И ние сме в една от най-големите мрежи на света. Причината, поради която поисках думата и ви благодаря горещо за това, че ми давате тази възможност, е, че има нещо, което всеки трябва да разбере. А именно. Тук имаме една поредица от а, ситуации. Средното потребление на капацитета на мрежата е около, около 20%. На базата на съществуващия капацитет ние можем да засилим 5 пъти трафика, без да трябва да увеличаваме капацитета като цяло. Когато а, хората си сказаха в рамките на панела отворени интернет за пренатоварване на мрежата. Аз си мислех, че единственото място, където има напрежение, е именно тази част от мрежата, по която ние работим. Когато имате капацитет да стигнете до интернет, вие всъщност не може да пренатоварите мрежата и да накърните свободата на потребителя. Управлението на мрежата почива на предположението, че нямате достатъчно капацитет. Т.е. трябва да изберете какво е важно и какво е маловажно, за да може да изпълните това, което е важно своевременно. Ако няма пренатоварване, няма и причина за управление на мрежата. Всичко зависи от наличния капацитет. Технологията се развива толкова бързо, че е много трудно да действаме своевременно. Ние сме в началото на една нова вълна от технически подобрения, която ще се разрази отново. Пренатоварването на мрежата е основният проблем. И има много точки на взаимосвързаност между различните доставчици – Имаме и разпределителна мрежа. Като колкото по-надолу слизате по мрежата, толкова по-трудно става, защото технологията може да не е на необходимото равнище. Поисках думата, защото, по мое мнение, на равнище взаимосвързаност на Едро трябва да бъдете непреклонни по отношение на пренатоварването, защото много лесно могат да се оправят нещата. Просто няколко кабела в контакти и нещата могат да бъдат оправени. Да няма никакво ам, извинение за пренатоварването на интернет мрежата. Трябва да се разгледа всеки един индивидуален случай и в този случай националните регулатори ще разгледат местата на пренатоварване на мрежата в националната мрежа. Но няма причина а, да не се обръща внимание на това. Благодаря много. Наистина оценяваме вашето изказване. Разполагаме с 6 минути. Имате тези 6 минути. още един представител на Институт за Wirtschaftsforschung в Берлин. Аз съм от Германски институт за економически изследвания в Берлин. Бях експерт за Комитета на регионите във връзка с тази тема. Искам още веднъж да посоча, че проблемът иновации беше а, свързан с FCC а, комуникациите в САЩ и това а, всъщност а, даде възможност за е, спектър без лицензи. И ако този е, спектър не се разшири, ние говорим за рутери, за е, 1 гигабит е, пренос, е, е увеличаване до 3 гигабита тогава ще имаме е, много малко частоти в е, сектора набиране. След това много мобилни оператори извършват дейта офлот на мрежите за избиране, за да може да се даде възможност за разширяване на мрежите на ниски цени и това да се използва от тези, които избират номера. Така че трябва да се търси баланс мобилни частоти, избиращи, така че да може системата да се усъвършенства. Ако това не се направи, се създават изкуствени пречки, защото виждаме, че когато сме в гъсто населен район, в който 20 рутера използват частотите, качеството на услугите драматично спада което означава, че публичният спектър трябва да се взема, открития спектър трябва да се взема също толкова предвид, колкото и лицензирания спектър. Uh, Съгласна съм с казаното от някой, че дебата наистина е много полезен. И още веднъж искам да ви благодаря за това, че бяхте тук днес. Long afternoon. Long afternoon.